от 9 сутринта до 2 и, и след това от 3 до полунощ. Дневният ред е оповестен. Може да го видите на вебсайта на Европейския парламент. Закривам заседанието. Лека нощ. Успяхме да приключим малко преди полу.